Uh, um, Госпожи и господа, виждам, че сте се пръснали с тази просторна зала, но това няма значение. Имаме няколко изтъкнати гости. Обръщам се сега към зрителите – има достатъчно места, можете да седнете зад членовете на парламентарната комисия и да следите, заповядайте. Виждам и познати лица тук. Нямаме нищо против в един по-близък кръг, ако мога така да се изразя, да бъдете сред нас. И така, добро утро на всички на сутрешното заседание на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Само две точки имаме в дневния ред – Едната е да продължим изключително важните разисквания по измененията на директивата относно правата на потребителите. Това е най-мащабният проект, с който се занимаваме в момента. Около 10.30 очакваме заместник председателя на комисията Антонио Таяни, за да поговорим за законодателната и работната програма за 2010-2011 година в контекста на официално структурирания диалог между парламента и комисията. Видях се с нощи с господин Таяни и е, той с удоволствие е, ще дойде и ще обсъжда някои от най-важните моменти с нас. Искам да ви напомня, е, че по единия пазар на стоките имаме много добри работни отношения с Антони и Таяни, който има ресора промишленост и предприемачество. И още една встъпителна бележка. По-добре сега, отколкото в края на заседанието, защото може да има по-малко хора. Имаме специално заседание в Страсбург, понеделник вечерта в 19.15. Основната тема ще бъде гласуването на второто е, четене на директивата за строителните материали. Очаквам всички да присъствате на това важно заседание и в заключение на уводното си слово искам да ви предупредя, че може да се следи директно по интернет заседанието. А на е, гостите искам да кажа, че може би залата ви се вижда празна, но е, тя има над 800 места, тя се използва за пленарните заседания и когато в нея е, работи парламентарна комисия, тя неизбежно изглежда по- празна. Сега по дневния ред, преди да преминем по конкретните изменения, имаме някои по-общи теми, а именно докладчикът, както вероятно всички знаете, помоли комисията да направи актуализирана оценка на въздействието от измененията внесени от докладчика. Господин Петри от Генерална дирекция правосъдие тук в тази връзка. Документът по темата е разпространен, вероятно го имате. Също така имаме един втори доклад, за степента на хармонизираност на потребителското право. Надявам се, че е, ще напреднем и по отделните изменения. До 10.30 надявам се да свършим достатъчно работа. Андрюс, не знам дали в началото искаш да направиш е, уводно изказване. Не. В такъв случай сърдечно приветствам колегите от Европейската комисия и давам думата на господин Петри да ни представи оценката на въздействието. Господин Петри. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам възможност да бъда днес сред вас. Това е една чудесна възможност за комисията да поговорим по-подробно относно проекто доклада на господин Шваб. Вие, господин председателю, се обърнахте към нас да разгледаме промените, които са предложени в проекто доклада и да се опитаме да обновим резултатите от оценката на въздействието, което подготвихме за първоначалното предложение – използвайки данните и методологията на първоначалната оценка на въздействието. Какво направихме? Разгледахме проекта доклада на господин Шваб и определихме 11 най-значими промени – след което ги сравнихме с анализираните проблеми в предложението на комисията в оценката на въздействието. И направихме оценка на промените спрямо четирите цели на политическото предложение – основно там, където става въпрос за усъвършенстване действието на вътрешния пазар. След което направихме оценка върху въздействието на цялото законодателство за бизнеса и на трето място разгледахме въпроса как бихме могли да подобрим качеството на нормативните актове на национално и общностно ниво, а на четвърто място оценихме въздействието върху доверието на потребителите. Установихме, че разглеждайки тези 11 най-значими промени, бихме могли да ги обобщим в три по-общи категории промяна. Насочени към въвеждане на по-целенасочена пълна хармонизация. Има и промени, които са насочени към увеличаване на нивото на защита на потребителите в сравнение с първоначалното предложение. И, разбира се, ние също така уточнихме и промените – насочени към редактиране на приложното поле и дефинициите на предложението. Първо, позволете ми съвсем накратко да се спра на основните промени, свързани с по-целенасоченото хармонизиране. Всички вие сте запознати с тази цел на проекто доклада. Предложението, както знаете, е насочено към изключване на редица области от пълната хармонизация. Например, различните корективни мерки в търговията, различните черни или сиви списъци също подлежат на корекция, защото те биха могли да бъдат предложени на държавите членки на национално ниво да внасят корекции и предложения. По-нататъка различните правила, свързани с изискванията за предоставяне на информиране при договорите, които са от дистанция или сключени извън търговският обект. Там вече няма да има изискване за хармонизиране на изискванията, които са приложими към договорите, които се сключват на територията на търговски обект. Това на практика намалява обхвата на хармонизацията и нашата оценка е, че по този начин ще се увеличат разходите за съответствие съвместно с предложението направено от комисията, когато става за презгранични а, сделки и договори, свързани с различните а, търговски взаимоотношения. В сравнение с предложението на комисията, ние мислим, че по този начин разходите наистина ще бъдат повече за търговците. И разбира се, тук обаче отиваме повече в областта на мерките когато говорим за тези различни видове договори. Извън търговския обект, например, има ясни изисквания, също, също така съществуват правила към дистанционните договори и всичко това е съобразено с правилата и разпоредбите на вътрешния пазар. Според комисията, предложенията, които се правят по отношение на сделки, сключени в търговски обект, не водят до съществени промени. И в този смисъл за нас направеното предложение е приемливо от гледна точка на перспективата на вътрешния пазар. По отношение нивото на защита на потребителите – от една страна тук няма директен ефект върху тях, но от друга страна, разбира се, се наняваме, че ще съществуват различни правила, що се отнася до сделките, които са презгранични. И тук не виждаме съществени разлики между доклада и предложението на комисията. По-нататък, нотифициране и оценяване. Механизма по който също има предложение за минимално хармонизиране например, добавянето на различните стоки в списъците, гаранциите. В нашата оценка става ясно, че биха могли да възникнат допълнителни тежести за местните власти, за търговията за различните субекти. Необходимо е по-добре да се уточни а, до какви качествени промени а, би довела тази мярка, така че тук е необходимо да се работи. Още и не сме приключили с този елемент от а, нашата оценка. По-нататък, както ви казах, има промени в проект от доклада, насочени към увеличаване защитата и закрилата на потребителите. Например, когато липсва информацията за възможността, правото на отказ, тук има увеличаване до една година, проекто предложението е да се въведе това право и в търговете в онлайн, докато комисията предлага изключване от подобна възможност. Проекто доклада прави предложение в началото на този период на отказ при закупуване на стоки извън търговския обект и при а, договори от разстояние, документа да бъде всъщност е, разписката за извършеното плащане. Това всъщност води до едно значително повишаване за крилата на потребителите като предложение. По отношение възстановяването на а, сумите, тук правилата се променят. При стоки повече от 50 евро – според проекто доклада няма да има специална такса, когато стоките се връщат, което трябва потребителите да платят при отказ. Мисля, че оценката е съвсем ясна и а, води явно до предложението до увеличаване за крила на потребителите, което от своя страна ще доведе до по-голям разход от, за бизнеса, там където правилата са разписани така, че наистина няма до сега този вид защита за потребителите, например, когато става въпрос за правото на отказ или при сключването на договора или отказ от договора, тогава очевидно ще има по-големи разходи за съответните търговци. От друга страна, можем да разчитаме за на това, че ще се увеличи защитата на потребителите в редица държави членки в резултат от също така увеличаването и надувателите на потребителите. При обобщаване на въздействието на тези а, мерки, а, в крайна сметка, увеличението на разходите за а, търговците, а от друга страна а, неравенството е увеличената защита на потребителите. И тук вече е вашата роля, както и на съвета, да вземете решение как да се наклонят везните. Някои промени по отношение на определението и приложното при поле на предложението. Например, за редактиране на дефиницията за договори, сключени от разстояние, с въвеждането на изискването, че този вид търговия трябва да се провежда през една организирана схема за е, търговия от разстояние, което означава, че тук става въпрос вече и за по-широко приложно поле, при което ще се покрият и тези взаимоотношения, свързани с момента на поръчката, обаждането, контакта на потребителя с търговеца. Проекто предложението не води до същото ниво за защита на потребителите, предложено от комисията, и според нас е, няма да може да бъдат покрити всички разлики и пропуски, които ние установихме а, е, от оценката на въздействието, които съществуват в сегашната директива. От друга страна, разбира се, има и трудности за прилагане на дефиницията, които са предложени от комисията на практика. Това също бе дискутирано и а, е, в комисията, и в съвета. И накрая да обобща. Общите заключения, е, свързани с всички тези 11 промени и въздействието им върху предложението на комисията. Ясно е, че докладчика и неговия доклад цели увеличаване за крилата на потребителите по редица аспекти. От друга страна, както вече казах, Въвежда се минимална хармонизация в някои области, в резултат на което а, защитата на, покреби, на потребителите остава фрагментарна в тези области. И поради това по-целенасочено хармонизиране, дружествата, предприятията и съответно потребителите няма да имат а, а, възможност за максимална полза от а, вътрешния пазар в новите разпоредби, така както предлага комисията. Обаче, нещо много важно е, че да, има компромис между е, това по-целенасочено предложение, увеличаване на закрилата на потребителите и тъй като доклад е насочен към пълно хармонизиране на а, различните разпоредби, свързани с е, търговията извън търговски обект и от разстояние, това е изключително важно. Нашата оценка в крайна сметка сочи, че вътрешният пазар ще функционира значително по-добре в сравнение с сегашната ситуация, ако се приеме предложението. Благодаря ви. Благодаря много за вашето изказване. Начинът по който представихте анализа на доклада наистина много ще ни помогне в дискусията. Както и предложенията, които бихме направили към комисията за бъдеще. А сега е добре да чуем и мнението на докладчиците в сянка. Първо, господин Шваб. Нека чуем какво мислите вие по отношение тази коментари за предложените изменения. След това, разбира се, и докладчиците в сянка. Е, ще бъде добре да изслушаме вашето мнение. Но нека най-напред да дадем думата на докладчика. Äh, Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Аз съм също благодарен, както председателя, за това, че комисията предприе този анализ и ни го представи по въпросите за защитата на потребителите. Според мен е важно да отбележим факта, че нашата комисия смяташе, че се налагат промени в някои елементи от предложението на комисията, но като цяло одобряваше принципите в тяхното предложение. Ето защо и самото предложение е съвсем градивно, конструктивно. също така това предложение представя моята позиция и тази на много колеги, а именно, че трябва да постигнем целите без да намаляваме изцяло гъвкавостта, която може да се прави на ниво държави членки. Първоначално в моя правдоклад се казваше, че трябва да се направят промени за по-добра защита на потребителите, но също така говорихме и за практичността за, при оттеглянето от доклади и необходимостта от система, свързана отчитаща и продажбите от разстояние. Това е една реалност и е важно да не намаляваме нивото на защита на потребителите. И според мен новото изследване за оценката на въздействието страна на комисията отчита този елемент. И на основата на доклада и на измененията, според мен, ако работим заедно, това ще бъде постигнато. Благодаря. Благодаря ви. Сега другите докладчици в сянка, заповядайте. Нека чуем и вашите коментари. Да, благодаря ви, господин председателю. Първо, искам да извиня останалите колеги, които днес не са тук, но имахме заседание на групата в Будапеща. Е, специално е, за заседанието на парламентарната комисия се върнах аз, е, другите колеги останаха, за това сме в намален състав от нашата група. Знаете, че това е необичайно и ще ви моля да проявите разбиране. На първо място и аз искам да благодаря на Европейската комисия за това, че толкова задълбочено и подробно е разгледала предложенията на докладчика. Винаги е полезно да знаем каква е позицията на комисията и информацията от тях винаги за нас е много ценна. С тази оговорка трябва да призная, че съм малко очудена от приложената методика – Комисията заяви, е, че парламентът е искал е, такъв подход, но аз и колегите ми не помним такова нещо да се е случвало. Или е, да сме поискали оценка на въздействието на всяко отделно изменение, предложено от парламента. Не вярвам, че е, във всички случаи това ще бъде обичайната практика. Има и още един проблем. При такъв подход може да се замъгли дискусията. И имам предвид следното. Ние не правим съпоставка на предложенията, внесени от парламента чрез докладчика и предложенията на, на Европейската комисия. Това, което за нас е важно е дали са защитени потребителите или не? Какво е действащото законодателство? Какво предлага комисията и къде е разликата? Аз мятам, че не бива да е, смесваме нивата, на които се води дискусията. Ето защо искам да наблегна отново. Не съпоставяме проекта на Европейската комисия а, е, с идеите на докладчика. Ние гледаме какво е действащото законодателство за защита на потребителите и какви последици ще имат промените, предложени от докладчика. В подхода трябва да бъдем много внимателни. Ние не възлагаме на Европейската комисия да подготви изцяло нов пакет. Мисля, че такъв подход няма да е плодотворен в крайна сметка. Също така искам категорично да заявя, че в междуинституционалното сътрудничество Европейската комисия има право на законодателна инициатива. Ясни са правомощията и ролята на останалите институции. Само с тези общи бележки могат да се огранича, защото, както казах, в Будапеща имахме заседание, текста е само на английски и тогава ми трябва повече време да се подготвя. Но в заключение искам да подчертая този анализ на комисията с плюсове и минуси е един полезен подход, но не виждам едно кратко обобщение с яснота. С какво се съгласявате и с какво не приемате? Благодаря. Мисля, че през юли обсъждахме въпроса дали да изпратим писмо до госпожа Рединг, да поискаме такава оценка. Е, във всички случаи смятам, че това обогатява е, разискванията, а и е, имаме законодателните прерогативи на госпожа Рединг. Сега господин Рошфолд, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Дискутирахме методологията и струва ми се, че тази директива някакси, някакво проклятие има върху нея. Защото разговаряме е, върху по е, въпросите от по-маловажен характер някакси ми се струва. Е, във всеки случай, цялото усилие е изключително полезно. Много е полезно да водим тази дискусия. В никакъв случай не бива да се оплакваме. Това вече го казахме и преди няколко месеца. Комисията тук се явява като един съд, един съдия, но не можем да очакваме, че по този начин в крайна сметка комисията можем да вярваме на нейната оценка. Не подценявам професионалността на хората, които са работили, но а, комисията разглежда измененията, предложени от докладчика, което ние ще правим сега а, и в крайна сметка комисията е страна по цялата процедура. Така че изкушавам се да намаля броя на тези плюсове и минуси, въобще да се откажа от този час на оценката, когато я анализираме. А, аз получих самия текст няколко минути преди началото на заседанието, така че мога да направя само едно много обща, много една обща забележка или коментар. От никакъв случай не мога да навляза в подробности. Няма време за това. Благодаря ви. Господин Трантофили, ако го желаете вие. Кире Бродре, Благодаря, господин председател. Не съм изчела доклада и ако трябва да бъда откровен, не мога да коментирам, но от чутото до момента, като че ли има някакво сравнение, което се прави между защитата на потребителите и техните настоящи права и как те ще се изменят в окончателния доклад. Това е сравнението, което трябва да направим, когато разглеждаме тези изменения. Да, мисля, че комисията ясно е очертала моментите, в които се нарушават правата на потребителите. Някой иска ли да коментира сега работата на комисията или да преминем директно към обсъждането на конкретните а, изменения. А, имаше желание за изказване то дали е а, по доклада на комисията или конкретно по измененията. Добре, благодаря на колегите за казаното, благодаря на комисията за направения анализ. Според мен той със сигурност ще ни е от полза по а, обсъжданията от страна на докладчиците в а, сянка и другите групи. А сега искам да дам думата на господин Шваб, за да ни насочи по-нататък в дискусията. Имаме копия от доклада, който е направен за Комисията по правни въпроси. Няма да може да ги чуем днес, но можем да извлечем дадени а, заключения от този доклад. Господин Шваб може да ни разкаже как текат преговорите. Можем да чуем също и от докладчиците в сянка по въпросите, по които трябва да разискваме преди да стигнем до преди да гласуваме на 9 декември по целия документ. Давам ви думата. Благодаря, господин председателю. може би трябва да започна с проучването на професор Хаус и а, професор Райх за а, а, правната комисия. Мога само да се съглася а, с госпожа Гепхарт. Този анализ не може да се основава само на съпоставка между нашите позиции и предложението на Европейската комисия трябва да бъде отчетено и сегашното състояние на действащото законодателство в държавите членки. Ние се постарахме да направим това и дори да направим следващата крачка. Професор Хаус и професор Райх направиха едно проучване и то разкрива че подходът е доста краткосрочен – Разбира се, те са специалисти, знаят как се правят тези изследвания, но беше даден доста кратък срок и за това е направена оговорката, че не е могло проучването да обхване достатъчно дълъг период. Много интересен е прегледът от професор Хаус на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Това има отношение към предложените компромиси. Най-полезно ще бъде да се съсредоточим върху страници 19-21. Тук не са сложени плюсове и минуси. Тук е възприят един друг подход. Дали се стига до минимума или до максимума. И дали това е уместният избор. Имаме тук доклада на госпожа Уолис и а, имаме коментара дали предпочитаме да стигнем до максимална а, степен на хармонизация или да се ограничим до а, минимума. В проекто доклада ми още в самото начало аз предложих един комбиниран подход. Ето защо, според мен, по принцип, нашата цел е една и съща. Проблемът е с превода на текста. на, имаме го за сега на английски. Още не съм разгледал добре превода на немски, да видя дали има грешки, които трябва да се коригират. Обикновенно има. На английски разгледах текста и ми се струва, че е, по редица въпроси политическите групи изразяват съгласие и това може да бъде само подкрепено. Поддържа се по принцип и е, съчетания подход. Искам това да отнеса към член 5. Надявам се в пълен състав да можем е, да обсъждаме въпроса, в неодавна публикуваното изследване професор Райх изтъква, че ако искаме да приемем ли, или да изключим определени услуги на основата на минималната хармонизираност, примерно поради съображения свързани с със здравето на хората или безопасността, то този въпрос трябва да се разглежда свързано с изискванията за информация и да хармонизираме разпоредбите и в двете посоки. Мисля, че това е въпрос засегнат в глави 2 и 3 и комисията своята оценка на въздействието го е направила. Разбира се, това е важно както за единия пазар, така и за потребителите. Това е което мога да кажа за научните изследвания. А сега показаното от докладчиците в сянка, важно е, е да се разпространява информацията и да бъдат определени срокове, в които да се работи. За пръв път преди две седмици докладчиците в Сянка се събраха за да обсъдят предложенията. Тогава разгледахме определенията в член 2, но на този етап не можехме да обсъждаме компромиси, защото все още не бяха преведени текстовете. Повечето от тях бяха на английски и затова се договорихме в последствие да обсъдим измененията и компромисите. Календарът е следният. Вторник следващата седмица, 23-ти, ще имаме среща в Страсбург. Ще започнем с глава четвърта, защото по нея има предложени много изменения. Би трябвало там а, да подготвим компромиси и да изгладим разнобоя в становищата. Групите съгласиха тази седмица за пръв път да а, разгледат а, въпросите и е реалистично да се очакват редица компромиси. Докладчиците, членовете на парламентарната комисия са готови да направят това. Има трудности в глава 4, член 26 например, за иерархията на законодателството и член 28 за тежеста на доказване, член 22 за доставката и прилагането на облигационното право, както и някои други въпроси в глава 4. Това са основните въпроси по глава четвърта по член 22 обмисляхме дали да се въведе задължителен срок при забава или доставка на стоките в повреден вид. Раз... Говорихме за това дали ще има минимален срок, а държавите членки да имат възможност да приложат по-строги разпоредби или обратното да се въведе един задължителен срок. Във всички случаи има възможност за по-висока степен на хармонизираност Във всички случаи подходът беше минимално ли искаме да хармонизираме и държавите членки да преценят дали да отидат по-нататък или да се стремим към максимална хармонизираност. В член 26 се поставя въпроса дали държавите членки могат да определят иерархия на корекционните мерки. Според мен трябва да се запази действащата система и привържениците на минималната хармонизираност предпочитат да оставят държавите членки да предприемат действия. Член 28 също поражда един проблем по същество. Тук са доста различни законодателните решения на държавите членки по отношение на тежестта на доказване и сроковете. Някои искат пълна хармонизираност и са внесли такива е, изменения. Е, в тях се говори за три годишен срок за е, проверка на спазването на е, съответствието. Не съм убеден, че мнозинството от колегите ще подкрепят е, този е, подход. Минималистите и максималистите е, ще е, се разминат в своите позиции. Във всеки случай, никой не иска да се намали защитата на потребителите в нито една държава членка. А, дори когато говоря за минималисти, не бива да ме разбирате погрешно, никой не иска това да засегне защитата на потребителите. В Германия, например, Имаме законови разпоредби е, изрично е, за опаковките, е, за строителните материали и бихме могли да изключим тях от общите клаузи. Но гледайки внесените изменения, виждам, че привържениците на минималната хармонизираност биха искали да приложат концепцията а, за деминимис и в същото време да повишат степента на защитеност на потребителите. Те не се изключват взаимно. Много се радвам, че съветът е представен днес тук. Добре върви работата в съвета на 23 ноември в 9 часа и на, на 1 и на 7 декември ще има заседания на комитета на съвета, който се занимава с този въпрос. Е, Предвидели сме и на 24 ноември след обед да направим поредна среща, защото трябва доста време да посветим на усилията да се постигне споразумение. Секретариатът ни помоли да запазим това време за евентуално начало на разискванията по единния пазар. За мен това е дилема важно е да продължим обсъждането на директивата, важно е да е, се започне работата и по е, единия пазар, така че не знам дали ще е възможно да се пренесе тази дискусия за 23-ти е, след обяд. Координаторите и докладчиците в сянка трябва да кажат дали ще имат възможност тогава. Това е което исках да кажа. Благодаря. Мисля, че не е необходимо тук в пълен състав да се обсъжда графика. Можем с вас двустранно да го обсъдим и да го уточним. Що се отнася до проучването на което вие цитирахте, на страници 19-23, наистина има много полезна таблица, която прегледно представя и подрежда проблемните въпроси. Докладчиците в Сянка също могат да изразят отношение по нея. Сега нека да чуем всички докладчици в Сянка и после останалите. Нека да започнем с госпожа Гебхарт. Записал съм и другите, но не съм записал а, кой от групата на зелените а, ще а, говори. Виждам. Списъка на присъствието, но така или иначе започваме с присъстващите докладчици в сянка. Първо госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председателю. Не говоря от е, името на зелените, поне не повече, отколкото господин Рашфорд. Може би искам само да ви напомня това. Е, колегата не може да бъде тук, защото има много важна среща е, в своята страна. Знаете колко са задължанията ни с нашите избирателни райони. Сега бих искал да се спра на съдържанието. Няма смисъл да а, обикаляме около основната идея. Нека да се насочим към основното. Наистина нямаме време и е крайно време да се захванем с нашите задачи. Графикът не ни позволява да говорим за някакви проучвания. Важно е да се съсредоточим върху самите изменения. Зная какви са измененията предложени от моята група и зная основанията, поради които те са направени. така че искам да подчертая. Ние искаме един смесен подход, а не както каза комисията, пълно хармонизиране максимално. По отношение на четвърти член. Идеята е, е наистина нивото да е минимално по отношение за крилата и защитата на европейските граждани. Освен това, това е един сигнал към потребителите за начина по който се развива нашата мисъл и нашите идеи. Много дискусии проведохме и важно е да знаем докъде сме стигнали в крайна сметка по отношение на пълната хармонизация. Не зная какво мисли господин Шваб и неговата е, група по отношение и препоръката, която се спомена и от комисията. Социал-демократите наистина пъл... винаги на първо място застъпват защитата на потребителите. Ако става въпрос за директива за защита на потребителите, тя трябва да бъде точно такава, не за защита на вътрешния пазар. В противен случай трябва да я назовем директива за вътрешния пазар. Така че от тук трябва да започнем в нашите уточнения. Не бива да замъгляваме погледа на потребителите, когато всъщност казваме едно в текста, пък насоката е, му е съвсем различна, е в случай насочен към вътрешния пазар. Нашата цел – е да се увеличи закрилата на потребителите съобразно нивото, което съществува в настоящем в държавите членки. Знаем, че разбира се, нормативната база не може да бъде променена много бързо, необходимо е да има етапност в това, но това е нашата посока и ние не искаме наистина точно подобен начин да върви процеса за приближаване на нормативната база. По отношение на малките и средни предприятия, зная от а, информацията, която непрекъснато получавам от тях, че всъщност не можем да обърнем просто облигационното право с главата надолу. Това не е в интерес нито на потребителите, нито на малките и средни предприятия. Необходимо е всеки да знае къде е стъпил, необходимо е да има необходимото ниво на защита не бива да остават в състояние на безтегловност, без да знаят къде точно се намират. Това мога да кажа по отношение на казаното от господин Шваб. Що се отнася до първа глава? Това е една глава, в която предвиждаме максимално хармонизиране, защото тук наистина трябва да уточним единните определения – що се отнася до потребител, стока, търговец. Необходими са ни точни определения. Разбира се, е, не искаме максимално да избегнем опасността от правна несигурност. Проучването ни показва, че държавите членки не непременно трябва да приемат принципа на пълно хармонизиране като основен стандарт. Разбира се, биха могли е, да продължат е, още повече в посока на увеличаване защитата на потребителите. Е, също в тази глава става дума за липсата на бъдеща стратегия – Например, дигиталните продукти, новите технологии. Не мислим, че комисията се е взела достатъчно с този аспект, защото разпоредбите според нас са доста ограничени тук и е необходимо да се направи още по отношение на патентите и на този тип продукти, защото по-настоящем няма достатъчно нормативна а, уредба в държавите членки в тази област. Това е много важно, когато говорим за хармонизиране на закона. Ти ни същи закон и акт трябва да бъде приложим в в различните държави членки. И не бива в никакъв случай да се отказват от а, нещо, което съществува по-настоящен в тяхното законодателство, да го оставят на страна, пък на негово място да се сложи нещо друго. Необходимо е наистина да се хармонизира цялата, а, целият процес. Според нас, точно дигиталните продукти не, се, не попадат добре в приложното поле, а това е изключително необходимо на този етап. Необходимо да се разгледа и целият въпрос, свързан с покупко-продажбата на подобни стоки. Например, ако искаме да купим софтуер от немска компания, аз поне си мисля, че това правя, изведнъж обаче се оказва, когато плащам, че плащам за а, обмен на валута в, в рамките на моята сделка, което аз не съм очаквала. Това какво означава? Това не е приложимо, не, е, не е, извинете, не е, е приемливо. Ако една немска компания търгува с немска стока, значи трябва да търгува със съответната валута, да не се получава така, че извън стоката идва от Обединеното кралство. По отношение на втора и трета глава, не се радвам, че те са обединени. Това не би трябвало да е приложимо само за продажбите от разстояние. Тук е трудно за нас да наложим подобни ограничения. Не можем да експр... екстраполираме а, потребителските нормативни актове от общото законодателство. Тук ще има голям проблем. По отношение на трети член, различните задължения свързани с информацията. Тук отново трябва да имаме общи стандарти които трябва да прилагаме. Трябва да допуснем, разбира се, възможност държавите членки да реагират е, гъвкаво в различни области, е, защото това ще бъде съобразно и съответно тяхната практика. Не бива да затваряме тази врата, така че тук е по-добре да приложим смесения подход. Мисля, че това е ясно казано в моето предложение за изменение. правото за отказ от договор, отново във втора глава. Не можем тук и да, да не уточним кой, но, кой ще плаща е, разходите не може да има неяснота при уточняване на правилата и разпоредбите. Ако става въпрос за обръщане към корективна мярка, това всичко трябва да бъде ясно описано. Освен това, доказателствената тежест трябва всъщност да се носи повече от доставчика, от търговеца, а не от потребителя. Поне това е нашата представа. По отношение информацията за потребителите в трета глава, правото за отказ, продажби от разстояние, тук обаче става въпрос за много по-специализирани конкретни неща. Трябва да ги разгледаме. Имаме нашите предложения, които се основават на принципа на минималното хармонизиране. Трябва да видим как точно ще продължим в тази област. Аз лично много се тревожа, че последствията от пълната хармонизация не са предвидими. Защото под този начин в редица държави членки ще има е, много сложни последици, свързани с е, тяхното при е, законодателство, имайки предвид съществуващото му с сегашното състояние. Например, имам предвид немското законодателство. Много внимателно трябва да поступим тук. Четвърта глава. Други права на потребителите, търговски договори. Тук също не сме готови за пълно хармонизиране. Частното право е твърде различно разписано в различните държави членки. Следователно, тук трябва да имаме право на избор за начина на, разбира се, плащането на стоката, начина на извършване на плащане, така че в крайна сметка потребителя да има право на подходящи правни мерки в случай на необходимост. Пета глава. Тук става въпрос за защитата на потребителите в, по отношение на сключването на различните договори и договорните клаузи. Шеста. Общи разпоредби. Принципът на комитологията не е приложим за комисията, както разбирам, и в приложение 2 и 3 искаме ясна позиция, така че да могат да се изменят тези разпоредби. Прекалено много са разписаните за защита на потребителите и важно е парламентът да бъде включен във всички възможни предложени изменения тук. 120 са измененията, които предлага групата. Много е, разбира се, но това е на първото кратко, първия кратък преглед, който всъщност правим. Вероятно ще имаме и още, които ще дойдат от моята група. Това е нашата позиция в най-обобщен е, вариант. В заключение, минималното хармонизиране е обичайната позиция и постановка в тази област. Мислим, че това е подходящият подход, защото защитата на потребителите не се стандартизира посредством Европейският съюз. И Следователно, това е една област, в която трябва да а, спазваме правата на малките и средни предприятия и трябва да осъзнаем, че за тях няма да е полезно, ако скъсаме всичките договори, които те по-настоящем използват за своите а, потребители, защото те много добре знаят какви са договорните условия и разпоредби. И тук ще бъдат най-големите ни трудности, а именно ако на практика се промени цялата тази нормативна уредба и започнем отново. Разбира се, големите компании няма да има такава трудност. Даже може би ще се зарадват, защото по този начин е, те няма да бъдат затруднени. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Благодаря за това, че много ясно а, очертахте някои от проблемите и наистина някои от предложенията да са и предложения, които се предлага и правната комисия. Сега, тъй като наближава времето до 10.30, имаме и други докладчици в сянка, които би трябвало да се изкажат, както и да чуем позициите на групите. Така че ще дам думата само на, на пете докладчика в сянка. Госпожа Райтова, и господин Сули, също разбирам, както и други колеги, искат да участват в дискусията. Така че много ви моля, колеги, бъдете по-кратки в своите изказвания. Имате думата. Господин председател, благодаря. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Ще започна с няколко кратки коментара по доклада на професорите, който беше разписан по поръка на господин Шваб и сравнителната таблица на страници 19-23, която споменахте. И тя ни дава едно полезно резюме. Вместо да се връщаме отново и отново на тези въпроси, трябва да решим дали искаме минимална или максимална хармонизация. Когато разгледаме този доклад от двамата професори, това, което виждаме, както и от докладите на господин Шваб и другите, че има по-скоро минималистичен подход единия случай, а при господин Шваб е по-максималистичен. Аз съм някъде между двете позиции. По-често съм съгласен с а, госпожа Уолтс. А, стесняване на обхвата на максималната хармонизация, но в същото време той трябва да остане в някои случаи. И така, разглеждайки различните ситуации, в които имаме смесена хармонизация, може би това е подходящо и там, където е необходимо само да прилагаме максималната хармонизация. Основното преимущество на максималния подход е, че може да се даде възможност а, самите пазари да се поразвият малко повече, преди да ограничаваме правата на потребителите. Но, като разгледаме основите на този въпрос, Разбираме, че не трябва да има опозиция между защитата на правата на потребителите и динамиката на пазара. И така, може би е малко по-добре да иллюстрираме с Франция. Франция има много високо ниво на защита на потребителите и економическа динамика някои от нашите съседи ни критикуват, че твърде много се развива пазара на основата на потребителите. Но във Франция даваме пример с начина по който е възможно да има динамични модели на развитие на потребителите, дори по време на криза, където спада доверието на потребителите как, като същевременно се защитават правата им. Както беше казано, трябва потребителите да са сигурни в своята защита. Говоряки като економист, в тези економики, които настигат все още нивата на пазара, има потребители, които могат много да закупят. Не само да постигнат нивата, които са им обягвали поради различни исторически условия, но и имаме ситуации, в които са по-трудни условията в други страни. И като разгледаме цифровите технологии, и интернет, положението на потребителите е свързано с развитието на пазара. Във Франция, например, потребителите не искат да приемат пазар с най-различни играчи, докато не са сигурни, че тези предлагащи услуги компании са достатъчно сигурни. Голям процент във Франция биха останали с монополния а, вариант на пазара като компания. Тук ще ви спестя моите разсъждения по въпроса, но това, което искам да кажа, е, че следващият вторник ще започнем работа по компромисните предложения по глава четвърта, която разгледа докладчика. Според мен това е добра изходна точка. Не съм сигурен, че всичко ще можем да постигнем, но наистина ще разгледаме свършената работа с цел Постигна на компромисно решение и ще видим докъде ще успеем да стигнем. След това ще имаме допълнителни заседания, разбира се. Може би Андреас нарочно реши да започне с а, глава четвърта. Това беше разумно от негова страна, защото това е ключовия елемент, който ще определи дали ще се насочим към максималната или минималната хармонизация. Както каза Евелин, тя не подкрепя твърде много едната посока. Аз казах, че съм гордо в средна позиция, но наистина най-стратегическата глава би била глава 26 по обжаването на договори, които не са спазени. Наистина, там са нужни съответните нива на хармонизация. Ще разгледаме с докладчиците, но аз лично не съм съвсем убеден в иерархията на правна защита при корективните мерки, защото има различни случаи, в които потребителите имат различно ниво на компенсация. Смятам, че ако поставим това под въпрос, бихме застрашили защитата на потребителите. Но ще стигнем до този въпрос. И накрая един, една кратка бележка. Аз подкрепям обединяването на глава 2 и 3 по общата политическа причина, че според мен директивата трябва да спазва по-рестриктивен подход, а не съвсем абстрактния, широк обхват. И така ще се спрем на търговията извън търговския обект, а в много други случаи смятам, че е по-подходящо да имаме по-тесен подход преди подписването на договор и би ни било от полза да имаме предложение с по-стратегически подход и ако успеем да напреднем в тази област, ще имаме едни от най-новите модели на търговия, а по-точно търговията от разстояние и търговията извън търговски обекти. И така, добре, според мен, че започваме с глава четвърта и с нетърпение чакам да стигнем до поне едно компромисно решение. Председателят, а, да, съгласен съм с вас и ние се надяваме за това да се случи. А, госпожа Руле. А, съжалявам, нямах информация, че няма да дойде и затова не се поготвих вместо нея. Е, тя много активно участва в заседанията, зная. В такъв случай, господин Била. Благодаря, господин председателю. Директивата е един изключително сложен документ и защитата на потребителите ще зависи именно от нея. Ето защо толкова емоционално я обсъждаме. Около 600 са внесените предложения за изменения и това много добре е, разкрива колко различни са становищата ни – Задам си въпроса дали е възможно да се изгладят е, всички различия. Не са преведени е, всички предложения за изменения, затова е много трудно да се анализира текста и да се навлезе в необходимите подробности. За това ще работим по-усилено е, на заседанията на докладчика и докладчиците в сянка. Все пак искам да се спра на най-важните въпроси. Сливането на глава 2 и 3 и е, член 5 с общите изисквания за информиране означава, че е, ще се загуби хоризонталното начало в директивата. Що се отнася до хармонизирането. Ние сме прагматици и поддържаме един е, смесен подход, за да можем практично да подходим към въпросите, да обсъдим най-важните членове е, и да видим къде можем да постигнем максимална хармонизираност, къде е, това не е възможно и оттам е, да се договорим каква ще е минималната защитеност на нашите потребители. За мен членове 26 и 28 в глава 4 са най-трудните текстове. член 26, например, не можем да приемем предложението на Европейската комисия, защото а, това ще а, намали защитеността на потребителя. В Польша, например, потребителят избира какво предпочита? Възстановяване на сумата, ремонт или подмяна на дефектната стока? И се надявам, че ще можем да постигнем споразумение по този въпрос. По член 28 аз съм внесъл изменение в тази връзка. Искаме да се удължи срока до 6 години. Две години не са достатъчни особено по някои сложни продукти, Резервните части за автомобили също трябва да бъдат включени, е, защото е, трябва да се сложи край е, на порочната практика е, доставчиците е, да предлагат нискокачествени резервни части. Е, срокът по член 28 алинея 5 трябва да бъде удължен, защото е твърде кратък да може да докаже дефекта потребителя. В, двумесечен срок това не е възможно. Шестмесечният е задължителен. Като минимум. Благодаря. Очевидно сливането на глава 2 и 3 е един въпрос, който те първа ще бъде обсъждан с всички осложнения, които проистичат от него. Не знам дали докладчика слушаше и дали може да вземе отношение. Господин Трантафилиди, заповядайте. Εμείς κύριε Πρόεδρε αυτό το οποίο επιδιώκουμε βγαίνει μέσα από τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Това, което виждам, има пет основни идеи в а, всички изменения. Първо, информацията за продуктите. Акцентът е върху цените. Изключител, изключително важно е потребителят да знае каква е крайната цена а, на стоката, имайки предвид а, добавянето на всички компоненти. По отношение правото на отказ, предлагаме увеличаване на този период, така че да има съответствие между този период и периода, който е необходим на търговеца да замени стоката, ако не отговаря на описанието. Ако търговецът не предоставя нужната информация по отношение правото на отказ от стоката, тогава трябва да гарантираме този период да бъде безсрочен. Тоест, възможността за връщане на стоката да бъде едно право. Всяко задължение – свързано с този аспект, трябва в крайна сметка да бъде отговорност е, на търговеца. По-нататък, по отношение мерките, с които разполага потреби, е, потребителя, например замяна на стока, когато стоката не отговаря на описанието – в такъв случай потребителя трябва да избере онзи подход, който е най-подходящ и удобен за него. Търговецът не би следвало да има право да откаже замяната на стоката, така че стоките в крайна сметка да отговарят на договора. Ако потребителя разбира се, е склонен да приема стоката, само в такъв случай е, остава това изключение. Но тук трябва да уточним какво означава е, неотговаряне на съответствие, така че в крайна сметка да може да е наясно съвсем потребителя с правата си, когато иска да прекрати даден договор. Оратора чете с голяма скорост текста си. Kyriakos, uh, the interpreters have asked me if you could just slow your space. преводачите моля да намалите темпа, който четете текста. Продължавам съвсем бавно. Що се отнася до правните задължения, две годишния срок, ние искаме тук да има определен срок. Държавите членки да спазват две годишен гаранционен срок. Председателя. Е, наистина необходимо е да разбираме е, всичко, което се говори в залата. И така, приключихме с докладчиците в сянка. Откривам е, дискусията за колегите. Също очаквам и господин Шваб да вземе отново думата, както и представителите на комисията и на съвета. Госпожа Ройтова и ораторите в този ред на заявка за участие и изказване ще имат думата, но много моля да спазвате срок, а, време за изказване от две минути. Точно две минути. Моля да следите времето на екрана. Госпожа Ройтова. Благодаря. Приветствам споразумението за пълна хармонизация на информацията. А, това, което ме притеснява е цифровото съдържание. Смятам, че ще бъде много важно да има прозрачна информация за оперативната съвместимост на тези електронни продукти, за да е наясно потребителят дали софтуерът може да се синхронизира с Windows и Windows XP. Нямаме достатъчно време, за да разясня а, точно предложението си. Вторият елемент е прехвърлянето на отговорност за замяна обмен и доставяне на нови резервни части, не само по отношение на търговците, но също така и дистрибуторите. Това е нещо, което го има и в другите директиви. директиви. Що се отнася до продуктите, трябва ясно да определим цифровите стоки, както и стоки, продукти, които се свалят от интернет. А що се отнася до панаирните щандове, според мен те не трябва да бъдат включени при търговията извън търговския обект. А, няма достатъчно време да разясня какво точно имам предвид. Благодаря за работата на докладчиците и успех в работата по тези въпроси. Благодаря ви, господин Жуван, е следващия. Той не е готов, явно. Или сте готов? Две минути. Добре, готов съм да се съобразя с това. В идеалния свят искаме максимална хармонизираност за всичко. Така ще работи много по-лесно вътрешния пазар. Заедно с нивото на защита на потребителите, което също е максимално. Това е обаче в идеалния свят, както казах, а не живеем в такъв свят. Поради тази причина трябва да е, съчетаваме минималната с максималната хармонизираност. Работим е, с мисълта за един по-дълъг срок 5, 10, 20 години. Минималната хармонизира... Но... <coughs> хармонизираност означава че трябва да се постигне нещо така, че в последствие да може да се насочим към по-висока, по-оптимален начин. Три бележки по тези 673 изменения. В Франция имаме изобилие от а, а, какво ли не. Понякога то ни притеснява, но за измененията в този случай мога да кажа колкото повече, толкова по-добре. Първо за срокът. трябва да се определи е, срок за договорите, сключени е, в дома на, потреби, в дома на потребителя. Защото защото е, трябва да държим е, сметка е, за особеностите на договорите, сключени от разстояние и извън търговския обект. По някои въпроси може би ще се нарожи да се гласува и разделно. И на трето място, сигурно нещо не съм разбрал, но занаячиите изработват стоки по поръчка. Дърводелци, бижутери работят по поръчка на клиента с индивидуалните му изисквания. И не зная дали специфичните особености на занаячийския сегмент от пазара са отразени достатъчно добре. Надявам се те да не бъдат претоварени с излишни административни осложнения, които по-лесно могат да бъдат поети от масовите производители. Да, това е много увесно. Господин Ван Декап. Благодаря, господин председателя. Надявам се, че господин Шваб, а и докладчиците в Сянка, ясно са определили политическото поле на действие. Предвид ограниченото време, искам да насоча вниманието към 13 и 24 изменение, по-конкретно както и към 62. Тук има ясно изразено максимално минимално хармонизиране като изискване. От нас зависи като депутати в Европейския парламент да припознаем нашите задачи с цел защита правата на потребителите. Това е политическото ми послание – там, където можем да постигнем максимално ниво на защита, трябва да го направим. 13.24 изменение насочени са към устойчивите стоки. Това са мебели и други подобни трайни стоки. А от 300 до 62 изменение, тук вече целта е да се постигне максимално хармонизиране. Благодаря, председателя. Госпожа Сули има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко моето послание. А, Поздравления за докладчика, свършената работа, как се адаптира към времевите ограничения и това, че учете нашите мнения. Разбира се, идеята е да се защитят потребителите. Особено, що се отнася до избора на различни предмети. Разбира се, много хора все още изискват писмен договор и трябва да го отчетем. Какви са взаимоотношенията между доставчиците и потребителите на малотрайните стоки. Тук това трябва да вземем предвид. Не трябва да има допълнителен товар за малките и средни предприятия. Те са много важни. Трябва да има широк диапазон от услуги за потребителите, да не ги претрупваме с информация преди да имат възможност да сключат договор. Андреас говори за активното, проактивно поведение от страна на потребителите. Да, разбира се, те трябва да могат да преценят дали да използват даже дадена стока или услуга и да си носят отговорността от този избор. Обаче госпожа Гепард каза, че а, е била изненадна от дадена сметка, разказа за един случай. Има такива случаи на тиск, а, така наречените случаи с двойно тискане на мишката. А, както ги наричаме във Франция, а именно преди окончателното сключване на сделката трябва да има възможност за отказ. Благодаря ви много. Ние също сме наясно с това двойно натискане на мишката. Много полезен коментар. Госпожа Лаглип. Благодаря, Господин председателю, съвсем накратко ще се изкажа. Благодаря е, на Андрея Шваб и го поздравявам за неуморните усилия през изминалите седмици. Възхищавам му се наистина, защото успява да изслуша толкова много хора, е, да е, чуе толкова разнообразни е, предложения и толкова изобретателно да търси е, начини от една страна да бъдат защитени правата на потребителите, от друга страна да се даде възможност вътрешния пазар да се развива. Тук имаме двойна отговорност да бъдат защитени потребителите и пълноценно да се използват потенциала за растеж на вътрешния пазар. Говори от името на а, а, Демия Абако, за съжаление не може да присъства на заседанието и се извинява за това. Поднасям неговите извинения. Ние съвместно обсъдихме а, въпросите, които искам да поставя на а, вашето внимание. За френск гръцките колеги е, е важно да обърнем внимание на правото на отказ от договори, сключени извън търговския обект и хармонизираността там, също и важния момент за писмено потвърждение на проведени телефонни разговори. Иначе хората ще бъдат е, в много уязвимо положение и ще се чувстват е, е, измамени. Трябва ясно да се обясни този момент, защото иначе обикновения потребител трудно би си представил, че един телефонен разговор и съгласието по време на разговора фактически означава сключването на а, договор. Ето това са насоките, в а, които трябва да се а, помисли как да се гарантират правата на потребителите и техните сдружения. Аз знам, че пресрочих времето, но с докладчика ще говорим по всички тези въпроси. Благодаря, господин Кройцман има думата herr präsident! ich möchte mal eine grundsatzfrage an all die vielen. Благодаря ви. Искам да се обърна към всички оратори с един общ въпрос. Ако става въпрос за регламент за защита на потребителя, както вече е, каза е, госпожа докладчика в Сянка, тогава Става въпрос за необходимостта наистина да се въведе пълна хармонизация в Европа, защото, например, има малки държави, в които хората биха желали да поръчат е, онлайн дадена стока, но те могат да го направят това само ако са сигурни как стоят нещата с парите, които трябва да платят. С други думи, трябва да гарантираме всичко по отношение на продажбите от разстояние, така че в крайна сметка да бъдат защитени потребителите защото разбира се това е важно и за производителите и търговците. Те няма да доставят стоката, ако нямат нужната защита. Всичко останало е просто на бюрокрация. Ако искате да въведете нещо на европейско ниво, а държавите членка имат възможност да въведат изключение от правилата, тогава наистина аз като потребител трябва да разбера какво се отнася за мен и какво е приложимо за мен. Така че по отношение на експорта, наистина с голям неохота постъпвам, защото тук има огромна отговорност, която пада върху плещите на държавите членки. Има различни правила, различни нива, ниски и високи на защита. Идеята е потребителите да имат повече права винаги водим дискусията в тази смисъл, а тогава държавите членки ще се съгласат ли с всичко, което ние предлагаме някои, може би не. Тогава, когато предлагаме изменения, нека да се питаме дали това помага на потребителите и на вътрешния пазар като цяло. Колкото по-висока е защитата, трябва да не забравяме, че хората трябва да получат парите си от този, който ще потребява стоката – защото в противен случай е, стоките сами по себе си ще станат прекалено скъпи, свързани с развитието и на конкуренцията. Така че много ви моля, нека да направим само това, което ще доведе до напредък в пазара. Благодаря. Благодаря, Мартин. Господин Кройцман. Госпожа Крацебет, господин Мандърс твърде късно дойде, тъй като вече закъсняваме наистина максимум е две минути. Госпожа Крецебет. Благодаря. Аз също ще бъда кратка, без да навлизам а, в измененията. Искам да кажа, че защитата на потребителите не е протекционизъм. Това е много важно да бъде отчетено. Когато каквото и да правим на ниво държави членки, трябва да гледаме общия интерес. Става въпрос за хармонизация, не за ползи за потребителите или за производителите. Економическата динамика, както вече беше казано, върви ръка за ръка с защитата на потребители. И тук не става въпрос за съревнование в коя държава членка има най-добрите или най-лошите правила. Знаете, фрагментализирането, разпокъсаността е срещу ползите е защитата на потребителите, а консолидацията, хармонизацията е в полза. Затова наистина подкрепям нашия докладчик за постигането на този, за стремежа за постигане на консенсус, който ще бъде в полза на потребителите. И наистина искам да отправя предупреждение към колегите, че не трябва да разводняваме това законодателство. Ние представляваме хората на Европа. И протекционизма е най-голямата заплаха и за това призовавам колегите да подкрепят моите изменения, които наистина са защитата на потребителите. Благодаря ви много и накрая господин Мендес има думата. Благодаря, господин председател, Съвсем накратко. Е, на страница 92 от доклада Монти е, се е, казва, че трябва да се намали регулирането, това трябва да е цел на институцията, всички посоки. Надявам се и нашата институция да не прави изключение. Както каза господин Ванденкамп, трябва да положим усилия да подобрим положението на европейските потребители по отношение на тяхната защитеност и най-сетне пожелавам успех в търсенето на компромис по многобройните изменения. Благодаря. Сега предлагам да продължим по-нататък. Виждам, че току-що влиза господин комисаря, а и представителите на комисията са тук. Господин Анденхов съвсем накратко да ни представи тяхната работа. Накратко ще дам думата и на господин Петри и докладчика ще вземе последен думата да обобщи и да каже какви са следващите стъпки. Господин Ванденхов, двете минути дано да са ви достатъчни да се вместите. Пускаме хронометъра. Заповядайте. Eh, Благодаря, че ми предоставихте думата. Ще бъда съвсем кратък. Разбирам, че времето е много ограничено. За съвета е изключително важно да работим съвместно с парламента. Нямах възможност да прочета целият документ, но наистина трябва да осъзнаваме много добре в каква посока развива своите предложения парламента, за да можем конструктивно да участваме в дебата. 15 срещи е, проведохме на работната група и предстоят още заседания. Дискусиите са много. На 10 е, декември трябва да финализираме всичко, когато ще се проведе съвета по конкурентна способност. Наистина, изключително интересен е, е обмена на идеи по този въпрос и наистина ще бъде прекрасно, ако продължим по същата методика и със същия подход. Работим съвместно с парламента, госпожи, госпожа Лолис, господин Шваб. Изключително важно е в крайна сметка да достигнем до един резултатен, ефективен компромис, който ще даде а, добър принос към развитието на този сектор. Уточняването на конкретните въпроси, надявам се, ще приключи до 10 декември. Разбирам, че както за промишлеността, така и за потребителите е изключително важно законодателството да носи добавена стойност към тяхната дейност, така че се надявам, че пакета ще може да даде добро решение на тези въпроси. Целта ни е да подготвим пакет, в пакет, в който всички разпоредби са балансирани възосновата на обща компромис. Надявам се, че ще спазим срока 10 декември. Председателя, благодаря много. Е, зная колко енергично работите, зная, че поддържате контакт с докладчика и докладчиците в Сянка, както е, зная, че ще работите и с координаторите. Ние ще работим е, за нас крайния срок е 9, за вас 10, така че надявам се, че господин Ванпой ще бъде в Страсбург за последното пленарно заседание в Страсбург. Ще имаме или официална, или неофициална среща. Надявам се заедно и с комисията по този изключително важен документ. Ще го дискутираме с координаторите и ще вземем решение. Сега, господин Петри, обръщам се отново към вас. Две минути, ако обичате. Благодаря, господин председател. Ще се постарая максимално кратко да си изкажа. От комисията виждаме какво е председателството за комисията тук и докладчика да организира един координиран подход с оглед на различните изменения, които са разнопосочни. Така че също искам да се присъединя към изказаната от господин Рошфор и госпожа Кройц подкрепа и важността да не се забравя добавената стойност на пълната хармонизация там, където тя е полезна. Както се е опитал да направи докладчика, трябва да се посочи хармонизацията в областите, в които тя е важна и полезна, като в същото време да се увеличи нивото на защита на потребителите а, в сравнение с предложението на комисията. Смятам, че това е важно и за производителите, и за потребителите, и а, комисията ще го подкрепи в предстоящите преговори. Що се отнася до конкретните глави, бихме подкрепили тези, които искат хармонизация пълна за цяла трета глава, докато отчитаме, че части от глава четвърта може би ще трябва да включват някои изключения, дерогации от този принцип. Но в 4 наистина а, въпросите от типа на доставката в конкретни случаи трябва да останат в обхвата на пълната хармонизация. Парламента е водещ а, и е бил водещ в а, принципа за пълна хармонизация в сравнение с съвета и комисията. Смятаме, че това е правилната посока в случая и парламента няма да отстъпи от тези общи принципи по отношение на настоящото предложение. Благодаря, казва председателя. Господин Шваб, имате ли заключителни а, кратки заключения, които да споделите? Благодаря, до 30 секунди мога да сведа изказването си, защото нищо сериозно не може да се каже за толкова кратко време. Много ценни изказвания чух в разискванията. Много се радвам, че беше подчертано значението на малките и средните предприятия. По-лесно се справят големите фирми, но на малките и средни предприятия трябва да се обърне внимание в средносрочен и дългосрочен план – Именно на него трябва да обърнем внимание. Както изтъкнаха и колегите, няма противоречие между възможностите и развитието на единия пазар и защита на потребителите. Ще обсъдим а, дали а, можем да постигнем споразумение по сливането на втора и трета глава. Е, госпожа Гебхарт и други говориха за цифровите е, продукти. Не можахме да навлезем в подробности, но редица от моите изменения са насочени именно по тази много сложна правна материя. Не знае дали е, имаме достатъчно време да се изясни изцяло въпроса. Благодаря и за предложенията и за конструктивната критика на всички. Благодаря. Благодаря на всички е, членове на парламентарната комисия, които се изказаха. Зная, че бяхме ограничени в времето, но направихме всичко възможно и беше пълноценна дискусията. Трябва да се е, обсъди по-нататък е, предложението, за да се стигне до компромиси. Беше полезен и доклада на Европейската комисия с оценката на въздействието. Гледам най-вече резюмето и то е много полезно. То ориентира много добре. Що се отнася до а, хармонизацията, стремим се към оптимална хармонизираност, която ще насърчи трансграничната търговия, без да дискредитира ам, защитата на а, потребителите. Мисля, че именно а, с този стремеж към оптималност е подходил и докладчика. Що се отнася до сливането на глава 2 и 3, има различни становища, но както посочи и докладчика, по-добре ще се съчетаят и ще се насочат в едно русло разпоредбите за договорите, сключени извън търговския обект и от разстояние табличната форма на представяне на предложенията и целите им, минимална или максимална хармонизираност, е, е една полезна форма – въпреки, че минимална хармонизираност може да бъде изтълкувано погрешно и да означава, че минимална е защитата на потребителите. Минимална е хармонизираността и в никакъв случай ние не се опитваме по този начин да сведем до минимум правата на потребителите и тяхната защита. В края на краищата двояка е целта на директивата и развитие на вътрешния пазар и защита на потребителите. Ако вървим в тази посока, ще постигнем през следващите няколко седмици значителен напредък. На всички докладчици в сянка и най-вече на докладчика им пожелавам успешно да се справят със своята задача. Могат да разчитат на моето съдействие в тази връзка. И така, преминаваме към обмена на мнения с заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни – много се радвам, че днес сте тук, господин комисар, за да обсъдим вашата законодателна и работна програма за 2010-2011 година. Вашия ресор има първостепенно значение промишленост и предприемачество. През последната седмица станахме свидетели на вашето стратегическо предложения за индустриалната политика. Знаем и вашите интересни инициативи в областта на стандартизацията на тракторите, моторните превозни средства. Предстои е, наситена с богато съдържание програма за следващата година и се радвам, че ще е, обменим мнения днес с вас. Нощи е, имахме възможност да се видим в една съвсем друга светлина и вие показахте и готварски умения, които наистина са достойни за възхищение. Имате думата, господин Таяни. Благодаря, господин председателю. I am not a very good cook, but after, after... Бях член на парламента и винаги с удоволствие а, идвам в а, тази зала. А що се отнася до средиземноморската диета и а, френската кулинарна история, мога да подчертая, че това също е една много важна тема. Сега преминавам народния ми език. Господин председателю, както ни припомнихте, наистина много важно е като част от структурирания диалог между комисията и парламента да имам възможност да ви запозная с програмата за следващата година. В контекста на економическата криза, която много сериозно въздействие оказа върху Европа, се наложи да променим нашите приоритети за 2011 година, за да може конкурентоспособността на европейските предприятия и тяхното економическо развитие да бъдат в центъра на вниманието на комисията пред следващата година като част от нашата стратегия Европа 2020. Економическата конкурентоспособност представлява не само осезаема тревога за всички нас, но и политически приоритет. Имайки предвид водещите инициативи е, в е, промишлеността, иновацията и вътрешния пазар, бихме искали Разбира се, да не забравяме в никакъв случай вниманието, което трябва да обърнем към конкурентноспособността и устойчивото развитие. Нека да се спре на промишленото развитие. Документа, който е прият от комисията на 28 ноември, се основава на, на нов подход по отношение на световната и следователно също така европейска економика. Отново вниманието е върху промишлеността, стопанската дейност като инструменти за ръст и развитие, а също така и закрила на работните места. Редица години услугите, банките и финансите бяха в фокуса на вниманието на нашите проекти, но виждаме докъде ни доведе това – Те, разбира се, имат изключително важна роля, но тези сектори трябва да бъдат насочени към ползата на реалната економика. В Лисабонския договор е записано, че основна цел за нас е пазарите да гарантират социална пазарна економика в нашата страна. И както нашите страни, както господин Шваб каза по-рано, трябва да гарантираме производство, при което има по-малко замърсяване, по-малко държавна помощ, но много по-голяма роля за средните и малки предприятия. С други думи, целта ни е да предоставим стратегическата рамка за основните политики, в крайна сметка, които да доведат до една по-конкурентна способна економика и промишленост в Европа. Имайки предвид всичко това, е необходимо да имаме единен подход в цяла Европа, от е, суровините до продажбите. И е, имайки предвид глобализацията, Необходимо е да погледнем и отвъд е, единния пазар в Европа и да разглеждаме световния пазар като наша отправна точка. Какво можем да направим за вътрешния пазар? Стандартизацията е в началото. Това означава, че ще направим преглед на, и на нови възможни потенциални пазара. По, по времето на глобализацията трябва да действаме обединено, и е необходима все по-ефективна координация на политиките в общността, което не означава, че комисията възнамерява с своята дейност да замени дейността и политиката на държавите членки. Ние спазваме принципа на субсидиарност. Ние искаме да има добавени ползи и по-голяма координация на системата, за да може да бъде тя по-конкурентно способна. В нашето съобщение, изпратено и до парламента, ние предлагаме редица инструменти, за да постигнем целите си. Едно от тях е, е рестартирането на вътрешния пазар. Необходимо е да работим върху конкурентно способността, необходимо е да се направят проучвания за оценка на въздействието Необходимо е да се направи е, здравен преглед на състоянието, за да можем да видим какви са необходимите промени и след това да се обърнем към европейските правителства, възоснова вече и новите правомощия на комисията по смисъла на договора от Лисабон. Това означава, че за нас единия пазар е изключително важен, той много трябва да бъде укрепен и той е от изключително голямо значение за ръста и създаването на работни места. Затова комисията по инициатива на комисар Барние прие акта Single Business Act. Това е акта за единния пазар насочен именно към преодоляване на различията, които съществуват по-настоящем във вътрешния пазар. Вече премина изслушване, в което участва комисар Барние по този акт и разбира се има разписани мерки, които попадат в смисъла на моите отговорности. По отношение на прегледа на пазара на продуктите – аз се ангажирам лично да ви информирам относно развитието и трудностите, с които се сблъскваме по отношение на този пазар, за да можем да гарантираме все по-голям успех на този пазар, да засилим закрилата на потребителите. Необходими, необходимо е да има безопасни стоки за гражданите. Пакета за свободно движение на продуктите също е важен документ, който е насочен към правните разпоредби на продуктите и хармонизирането на тези разпоредби. През месец януари пакетът ще влезе в сила. Става въпрос за контрол и мониторинг на пазара, провеждане на проверки за безопасност за стоки, които не само се произвеждат в Европа, а които се внасят и от трети страни. Тук става въпрос и за играчки, и за машини. Комисията работи по пакет от предложение 783 2008 година, което е насочено към а, стоките. Този пакет ще бъде представен а, в началото на следващата година. Електронния сектор – попада в тази а, област, измерващите инструменти, а, асансьори, фойерверки, както и други стоки. Имайки предвид тази реалност и изисквания, ние ще трябва ежедневно да работим, но очакваме и ангажимента на всички останали в този процес за да може в крайна сметка да има една система за наблюдение, която системно се прилага в целия Европейски съюз. Това не може да бъде постигнато, ако действаме споредично и от време на време програмата за многогодишен контрол и наблюдение изисква едно дългосрочно разработване и а, не само на политиките, но и разпределяне на ресурсите, за да могат да се провеждат всички тези а, проверки а, от страна на всички заинтересовани страни, а, а също така изключително важно е и участието на държавите членки. Комисията също така трябва да насочи вниманието си към много проблеми. Например, а, а, операторите и субектите е, следва да спазват разпоредбите по отношение на всички аспекти, включително и фалшифицирането на стоките, конкуренцията, за да може в крайна сметка да се гарантира правилното приложение на всички разпоредби. Комисията е, извърши огромен обрем дейност е, за хармонизиране и сближаване на нормативните актове в тази насока. Особена значимост придавам на най-слабия сектор от потребителите, а именно децата. Новата директива, приета 2009 година за играчките, обобщава правилата за безопасност, особено когато става въпрос за опасни вещества и забраната за канцерогенни, мутагенни и вещества, които оказват е, вредно въздействие върху репродуктивността на хората. А, също така различни парфюми, които могат да предизвикат алергии, попадат в е, обхвата на а, директивата, както и тежките метали и тяхното въздействие. Необходимо е законодателството да се усъвременява непрекъснато а, в е, смисъла на комитологи, принципа на комитология, предвид напредъка на науката, за да можем да гарантираме най-добра защита на нашите деца. Това е наша задача, която изпълняваме по отношение и на уловото, и на кадмия, и всичко това ще бъде е, предмет на внимание на работната група и през следващата година. Независимо каква е нормативната база, то може да бъде резултатно само ако се изпълнява, е, както е оказано, и държавите членки тук имат своята водеща роля. Както вече казах, ангажирам се с е, спазването на тези политики, оказване на натис, така че в крайна сметка заложените цели за а, голяма закрила на потребителите и спазване разпоредбите на вътрешния пазар да бъдат прилагани. Разбира се, всичко това а, е изключително е, ясно на Европейския парламент, е, но ще се организират нови и нови срещи за проследяване развитието в съответните сектори и отрасли. А, Етикета, произведено в Европейски съюз, е изключително важен по отношение на свободното движение на стоки и комисията, след препоръката на парламента, се ангажира с провеждане на кампания за повишаване информираността на тази маркировка. Това е много важно за потребителите, разбира се, и за малките и средни предприятия. Миналия месец април ви запознах с начина по който разработвахме кампания изследванията. Тя ще продължи и през 2011 година. Анализът ни показва, че е, по-безопасните продукти могат да бъдат е, наистина е, подкрепени на пазара, ако бъдат подкрепени и с съответното етикетиране и контрол и мониторинг. В тясно сътрудничество с вас аз се ангажирам да про, наистина провеждаме тези проучвания от името и за смисъл в интерес на държавите членки, така че да гарантираме а, правилното функциониране на единия вътрешен пазар. А, сега бих искал да се спра на стандартизацията. На, през месец юни на изслушването бяха засегнати тези аспекти. Това са много ясни а, политически а, постановки в а, а, доклада на господин Костанички, Костаничик и предложенията, които го придружават. А, доклада дава своя принос към работата, която се извършва по отношение а, преразглеждане на стандартизацията и сектора ИКТ. Това е а, пакет, който ще приключим следващата година, засяга комуникация и регламент в а, тази област и се заместват трите съществуващи мерки с един общ нормативен а, акт. Искам да подчертая, че парламента и комисията а, са единни по отношение значимостта на стандартизацията и нейната роля за динамичното развитие на пазара и взаимната съвместимост. Необходимо е да се осъзнава именно, че по този начин ние можем да продължим новаторската си работа и да завладяваме нови пазара, пазари а също времено да укрепваме позицията си в страните, в които вече сме представени. Бих искал да се спра и на диалога, който се проведе с Руската федерация и министъра на търговия на Руската федерация тогава сподели, че от 25 на 50% вече е а, е, напредъка, който е осъществен в Руската федерация по отношение на стандартизация. Увеличават се общностните стандарти, които са приложими, което означава, че ние също а, е, трябва да окажем е, е, нужното въздействие в е, Индия, Китай и други страни по същия начин да се провежда принципа на стандартизация там, когато става въпрос за експанзия на пазарите. По време на изслушването стана дума за стандартизация и в различни чувствителни области, например защитата на потребителите – Необходимо е да ускорим процеса, свързан е, и с е, е, директивата за е, безопасност на стоките, измерванията на нивата емисиите въглероден двуокис, а също така и всички аспекти, свързани и с хората с е, нарушена е, мобилност. Стандартизирането е въпрос, който трябва да разгледаме и на Световната конференция по стандартите, което ще даде своя принос за по-добър достъп. Трябва да имате предвид, че 10% от европейските граждани имат едно увреждане или друго. И една трета имат всъщност различна степен на подобни увреждания. Това е факт, който трябва да се има предвид по отношение и на разработването на съответните изменения. Има сближаване на позициите между парламента и комисията. МСП. Много често се повдига въпроса за значимостта малки и средни предприятия в контекста и на а, политиката за индустрията. Не бива да забравяме, че нашия вътрешен пазар се основава на милиони малки и средни предприятия и тяхната мрежа. Те имат изключително голям потенциал за създаване на работни места, за иновации, както сега, така и в бъдеще. Необходимо е да защитаваме работните места, насочвайки вниманието си именно към малките и средни предприятия. Именно за това отново разглеждаме а, Small Business Act като един акт, който е изключително важен за Европейския съюз, цел укрепване на мерките, които въвеждаме. Много е важно наистина каква ще бъде приложимостта на ниво държави членки. Новите действия в този акт са насочени е, към подпомагане на МСП в контекста на стратегията 2020, за да могат предприятията по-лесно да имат достъп до кредитиране. Искаме да се укрепи процеса на тяхното интегриране във все по-глобализиращия се пазар. Искаме да им помогнем по отношение развиване на тяхната конкурентно способност – за да могат да имат и по-добър достъп до а, вътрешния пазар. Приветствам ролята на парламента по отношение лансиране на действия в полза на малките и средни предприятия. Разчитам и на вашата подкрепа за укрепване и изпълнение на Small Business Act. А, важна стъпка в тази посока е приемането на директивата за просрочените плащания – която е факт благодарение на съвместните усилия на комисия и парламента и присъединяването на съвета. Прие се с ентусиазъм от много държави членки и редица организации, които са както стопански, така и синдикални. За съжаление, още не сме стигнали до последния етап. Трябва да стигнем до етап транспониране на директивата, както бе казано и на пресконференцията, за да могат държавите членки да се ангажират все повече и повече и да не губят време по отношение прилагането в изпълнение на тази директива. Става дума за милиарда евро, които попадат в смисъл тези в тази програма и по този начин ще се влее свеж кислород във вътрешния пазар. Разговорите, които се водят по отношение на бъдещото унгарско председателство, са насочени именно към значимостта на Small Business Act, така че в крайна сметка да се доведат до окончателно приемане разпоредбите през следващата година. С Европейската инвестиционна банка бихме желали да се стигне до окончателно споразумение за предоставането на достъп до да финансиране е, за малките и средни предприятия. Необходимо е да се предоставят гаранции на малките и средни е, предприятия е, нещата се развиват удовлетворително на този етап. Имаме 29 споразумения, които отговарят на повече от 90 хиляди искания на малки и средни предприятия, което пък възлиза на повече от 200 милиона евро обща сума, което може да генерира портфолио заем от повече от 7,5 милиарда евро за предприятията. Съюз на иновациите. Не може да има ръст без иновации. Това е нашата позиция. Следователно, трябва по-нататък да продължим при лансиране на частните инвестиции в научно-развойната дейност и иновациите. Обеден съм, че съобщението, прието на 6 октомври, ще даде възможност да се дадат ясни отговори на европейската индустрия по отношение на използването и на рисковия капитал и обществените поръчки. Комисията ще възприеме едно предложение за фонд за капитал риск, което ще даде възможност на държавите ни членки да а, разчитат а, на инвестиции от рисков капитал в, в рамките на целия съюз. Когато има подходящите нормативни разпоредби, може да се гарантира именно подобен подход с рисковия капитал, който е изключително голямо значение за иновациите и научно-развойната дейност. В някои държави членки, Обединеното кралство, Франция и други държави членки има конкретно развитие в тази посока и това е в полза на а, малките и средни предприятия. 2011 година има конкретни а, про, предложения. Позволете да се спра на автомобилния сектор сега. 2010 година е ключова година, както знаете. Приеха се много, много важни е, предложения. Съобщението за чисти екоефективни превозни средства е, е факт. Дискутирахме този документ през април. И е, КАРС високо ниво 21 също така. Приети са е, мерки за МПС, които позволяват приемането на редица мерки, насочени за повишаване сигурността на превозните средства, е, възоснова и на препратки към международни стандарти – документа за тракторите и превозните средства и мотори, мото, моторни превозни средства и мотори, мото, мотоциклети. 2011 година също ще бъде ключова година за приемането на мерки по отношение на стандартизацията в областта на зелените превозни средства, екологосъобразни електро... или е, електрически е, превозни средства за движвани с електрическа енергия. По отношение регистрациите на автомобилите е, също е ще имаме сериозна а, е, разпоредби. А сега нека да преминем към текстилната промишленост. Изчакваме позицията на съвета, за да постигнем а, е, компромисно решение по отношение внесените изменения. Както знаете, въпроса свързан с происхода ще се разглежда. Комисията подкрепя парламента в тази област. На второ четене необходимо е разбира се, да ускорим процедурата по преговори, за да намерим компромис. Бих желал да подпишем подпомогнем процесите на преговорите, за да стигнем до добър компромис между съвета и парламента. Това е позицията на комисията. От Корепер на министерско ниво, което ще ни даде възможност именно а, да отчетем предложенията, направени от парламента. Строителните материали и хармонизираните изисквания за маркетинга на тези а, продукти са факт. Позволете да благодаря на господин Стайер, вашия докладчик по този а, доклад. Това е най-сложна област. Радвам се да ви кажа, че комисията се съгласява с повечето от направените предложения във вашия текст, както и с вашите препоръки. Например, много добре се основава, според нас много добре е разработен въпрос, свързан с контактните точки на продуктите. По-нататък, РИЧ и задълженията – регламента за химическите вещества предлага наистина много сериозен компромис, по който има съгласие на институциите. Не мисля, че трябва да поставяме допълнително тежест върху промишлеността, които така или иначе вече има достатъчно много на раменете си. И големия процент малки и средни предприятия, които също са засегнати от стандартите и тези аспекти от законодателството. Когато става въпрос за процеса на сертифициране на стандарти, например, искам да подчертая, че в никакъв случай, разбира се, не засягаме проблема за сигурността. Това винаги ще бъде от първа важност. Трябва да се спазват нужните разпоредби когато става въпрос за строителни, например, продукти или не, или играят изключително голямо роля за безопасността на работещите по строителните обекти. Всички тези мерки са разписани в доклада на комисията и наистина това са цитирани като а, а, добри а, постижения на принципа нека мислим първо за безопасността. Комисията в никакъв случай няма да се откаже от позицията си и за микропредприятията. Надявам се, че ще бъде постигнат компромис по отношение на уточняването на по-добра дефиниция за обхвата на изключването а, на малките фирми от дадени отговорности. В заключение, уважаеми госпожи и господа, Позволете да благодаря за ползотворното сътрудничество с парламента. Не казвам това, защото а, това е в задълженията ми, но аз много години съм работил като депутат с а, вас, колеги, знае наистина колко важно е за Европейския съюз да съществува тази конструктивна, а, ефективна роля на сътрудничество с Европейския парламент. и комисията трябва да продължава да работи в този дух. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви, господин комисарио, за този всеобхватен е, тази съобхатна програма, която споделихте с нас. Това не е само програма за следващата година, но и за следващите е, три години, вероятно. Това са стратегическите е, предложения за развитието на сектора за което много ви благодаря. Благодаря и за подчертаните проблеми, по които сме работили в комисията, например наблюдението на пазара, директивата за играчките. А също така наистина сме окоръжени по отношение на постигнатото в пакета за различните за стоките и също така изключително важен въпрос, свързан е с доставките етап пред конкурентно способно развитие, както и с всички останали мерки по отношение на строителните материали. Благодаря ви изключително много. Редица колеги са заявили желанието си за изказване. Надявам се, че разполагате с половин час. Бих искал да проверя дали списъка ораторите е в този вид. Сега ще го прочета. Желая ли друг? Господин Жувал, вие сте в списъка. Госпожа Ханслек. Вие ще говорите от името на НП първа, така ли? замествате господин Шваб или не? Госпожа Герхард. Okay. So we'll Ще си изкажем съвместно. Да, добре. Благодаря. Professor Correa de Campos, Mr. Juvin, Mr. Meyer and Mrs. Hanslick. Is everybody happy? Всички доволни ли са от този списък? Благодаря. Госпожа Корацбел. Е, Благодаря. Господин председател, ще говоря на италянски. Благодаря за информацията, която ни предоставихте за индустриалната политика. Според мен е точно в посока на вашия ангажимент за Европа да има такъв фокус и акцент върху реалната економика, а не само финансовия сектор. И тъй като ние сме изправени пред проблема с протекционизма, бихте ли могли да ни посочите какво точно смятате да направите на практика по този въпрос? И, например, говорихте за играчките. Някои държави прилагат допълнителна а, мярка за а, безопасност вместо ново ниво на сертификация национално ниво, което противоречи на европейското законодателство. А, също искам да ви поздравя за доклада ви за безопасността на хранителната верига на този международен форум. Аз съм докладчик по тази тема при нас и по време на консултациите, които до момента съм провела с различните заинтересовани страни и с моите докладчици под сянка, в сянка, става ясно, че има много нелоялни практики, особено що се отнася до етикетирането. Вие председателствахте един такъв форум преди няколко дни. Искам да попитам на практика какво ще се направи, вече говорихте за законодателните инициативи, но по-подробно искам да задам въпрос, що се отнася до търговията между различните компании, така наречената B2B а, търговия. Действително, диалогът е интегрална част от намирането на а, постигнато на напредък. Госпожа Гебхарт. Да, благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин комисар. Казах по-рано тази сутрин, в началото на заседанието, че трябва да извиня е, отсъстващите е, членове на нашата група, защото имахме заседание в Будапеща. Поради тази причина не са толкова много социалистите и демократите. Моля, не го приемайте като лично отношение. Вие е, много подробно представихте редица теми. Е, не разполагаме с достатъчно време да се спра на всички тях. И все пак има три въпроса, е, които ще откроя, без това да омалуважава останалите. Просто не е възможно да е, направим изчерпателен преглед на всички. На първо място, искам да кажа, че дерегулирането на финансовия сектор показва колко катастрофално може да бъде е, едно подобно решение. Регулирането не означава протекционизъм. Ние искаме свободно, справедливо регулиране и е, конкуренция. Това трябва да заявим съвсем категорично, за да не се заблуждава никой каква е позицията на а, моята партия. В тази връзка искам да ви попитам какви са намеренията ви във връзка с този пакет. Няма да изброявам всички отрасли и области, за които говорихте. Те бяха твърде разнообразни Обедихте се а, колко трудно а, е да се работи за защита на потребителите. Имаме четири директиви, които действат в момента и тях искаме да обединим а, в една. Ние не искаме дерегулиране. Или а, дерегулирането да бъде представяно като упростяване. Съвсем наскоро беше е, актуализирана една директива, която все още се прилага в държавите е, членки е, в тази област. И сега полезно ли е още преди да сме натрупали практически опит с прилагането на обновената директива да работим по нов текст? Иначе бихме уронили името си на надежни партньори на стопанските субекти. И сутринта имах възможност да подчертая, че е, наблюдението на пазара придобива значение след като вече бъдат пуснати на пазара стоките. Защото е, наблюдението на пазара следи за изтегляне на дефектните е, стоки от е, продажба. Е, социалистите и демократи, демократите настояват за един по-ранен етап на наблюдението. Не да се изтеглят от пазара дефектните играчки, а дефектните играчки да не могат да стигнат до пазара което означава правилно прилагане на възможностите за контрол в индивидуалните държави членки. Това е законодателното предложение, което чуваме тук. Според нас това не е достатъчно. В тази връзка искам да попитам комисията, не иска ли да ревизира позицията си по отношение на сертифицирането на трети а, е, страни, които произвеждат и доставят играчки. Това беше едно наше предложение, още когато обсъждахме директивата на, а, е, за играчките. За съжаление, е, нито мнозинството в парламента, нито Европейската комисия ни подкрепи, а не отдавнашните проучвания в Европейския съюз, в редица държави членки, разкриват, че продължава на пазара да има голямо количество опасни и вредни точки, е, играчки, извинете. Това е напълно неприемливо. И накрая марката CE е. В тази връзка вие говорихте за информационната кампания. Не съм съвсем спокойна за тази кампания, защото тя оставя впечатление у европейските граждани, че тази марка е марка за качество, а това в никакъв случай не е така. Марката CE е означава, че търговското дружество е сертифицирано за спазване на а, законодателството на Европейския съюз, но това не е френската марка за качество или други марки за качество, които познаваме. За съжаление, програмата на Европейската комисия не казва нищо за бъдещето на марката CE. Тя ще се превърне ли в знак за качество на Европейския съюз, сравним с НФ във Франция, ГС в Германия или е, аналогичните марки за качество в държавите членки. Ние не можем да се откажем от националните си системи и знаци за качество, докато не постигнем сравниво равнище на европейската система. Както виждате, аз съм за хармонизиране и конкретно в тази област настоявам за пълна хармонизираност. Това са трите въпроса, които исках да поставя на вашето внимание. Другите ще можем да обсъдим по-нататък, за да дам възможности на другите да се изкажат. Благодаря, госпожо Гефар. Господин Кройцман. Äh, Господин комисар, ще се огранича с две въпроса. Вие споменахте конкурентно способността и съвсем правилно казахте, че европейските предприятия трябва да оцелеят на глобалния пазар. Предприятията са в центъра на вниманието. Често чуваме за оценки на въздействието които включват, разбира се, социални стандарти, опазване на околната среда и така нататък. Как вие ще се справите с конкурентно способността в оценката на въздействието? Как ще го включите? И колко ще трябва да чакаме, какъв ще бъде и дела на тежестта на този компонент? за да може в крайна сметка да не се говори само за способност, да, да не се и създава прекалено много бюрокрация, за, особено за малките и средни предприятия, а също времено да се увеличи тяхната конкурентна способност. Рич също много важен аспект. Изпълнението на регламента сочи, че има пречки – Трудно е за малките предприятия да бъдат конкурентоспособни, когато се прилага този регламент РИЧ. Надзора на пазара. Не е нужно да се въвеждат нови правила и регламенти, ако съществуващите не се изпълняват или ако новите не се изпълняват. Разбира се, национален е този въпрос. В Германия това е федерален въпрос. Е, отделните общини отговарят за това. Обърнах се към а, Министерството в Германия да попитам какво означава това и отговора, който ми бе даден е, че надзора се извършва по различен начин в различните държави членки. Зависи а, колко, с колко хора разполагате, за да провеждате надзора на пазара. Много от стоките пристигат по пристанища, Така че, ако ще се прави е, надзор там, когато стоките е, пристигат, очевидно не е възможно да се прави на место по пристанищата, защото прекалено много са те. Е, опитваме се да осъществим сътрудничество и в областта на имиграцията, Фронтекс също така. И ще бъде наистина добре да знаем, че така или иначе в Роттердам и Хамбург непрекъснато пристигат стоки и оттам влизат в Европейския съюз. Разбрах току-що, че има и различни разговори, които в момента се провеждат по отношение на трансатлантически споразумения, защото ние не искаме да пристигат просто някакви стоки в територията на Европейския съюз. Необходимо е да се увеличи сътрудничество именно в трансатлантическия диалог. Благодаря. Искам да кажа на колегите, че господин Дегух ще дойде на следващото ни заседание, така че много от тези въпроси могат да бъдат насочени и към него. Времето ни притиска, колеги. Много ви моля по-конкретни да бъдат вашите изказвания. Госпожа Руля има думата. И аз ще се опитам да бъда максимално кратка, но имам четири бележки и не мисля, че е честно последните да трябва да си намалят изказвания. Изказванията твърде много. Благодаря, господин комисар, за представената а, програма. Впечатляваща е и от опита си като представител в парламента, вие знаете колко е важна за нас възможността за наблюдение на пазара и контрол на пазара, особено що се отнася до безопасността на играчките. През миналата година имахме а, едни резултати, че 80% от играчките не отговарят на директивата и не би трябвало да са на пазара, и организациите на потребителите тогава бяха казали, че не трябва да се купуват изобщо пластмасови играчки и кукли, но пък ние тогава отговорихме, че директивата още не е влезнала в сила и има много а, моменти, които ние не сме финализирали. Наистина има доста моменти, свързани с отчетността на Европейския съюз спрямо свършеното, особено в очите на немския потребител. Трябва да сме изключително бдителни по отношение на а, тежките метали, канцерогенните вещества. Още няколко организации направиха изследвания в тази област. Трябва да бъде информиран парламента за съществуващите изследвания в областта на директивата на, а, за играчките. Имаше и прагови нива, които бяха поменати, но пък не чухме по-нататъчна информация в тази област. Трябва да получим доклад, да чуем доклад какво се случва с тези прагови нива, да речем нивата за шум – тъй като по този начин ще можем много по-адекватно да отговорим на общественото мнение в Германия. Трябва да е по-сериозно наблюдението на пазара, надзора на пазара, трябва ни наистина кодекс, но и достатъчно служители, за да могат да се приложат тези правила. По отношение на надзора трябва да работим заедно. Това е добра альтернатива, не е протекционизъм. Но когато виждаме заглавие, че 80% от а, играчките на пазара не отговарят на условията, естествена е реакцията на а, широката общественост. Малките и средни предприятия и синдикатите също разглеждат тези въпроси. Подкрепяме вашето предложение за акта за малкия малките предприятия, така начиния Single Business Act. Важни са обществените поръчки, процедурите. Трябва да, и ние да им обърнем внимание. Стои въпросът за електронното снабдяване. Това е възможно за малките и средни предприятия, за материалите за строителство. Вие споменахте по-скоро макро гледището, но често те влияят и от двете страни на веригата, не само по отношение на производителите, но също така засягат и доставчиците. Така че ако подкрепяме само една част от пазара, това не е ефективно. Трябва да има компромис. Благодаря ви много. Аз също мисля, че електронното закупуване директно попада в отговорност на господин Бърние, на комисар Бърние. Но наистина това са въпроси, по които работим в, нашия, в нашата комисия. Следващия оратор. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря, който изброи редица мерки за близкото бъдеще наблюдението на пазара и е, стандартизацията, които имат първостепенно значение за потребителите. Е, за е, моята политическа група това представлява особен интерес. Е, друг е, важен е, въпрос е финансирането на малките и средните предприятия, иновациите. Зная, че е, трябва да свърши кризата, за да видим истинските резултати от тях. Благодаря, професор Кампо, след това господин Жовен и останалите записали се. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря много за вашето участие на днешната ни среща. Ораторката се извинява. Bardzo przepraszam. <laughs> Моля да ме извинете. Не разбрах какво ми казахте. Стори ми се, че ми дадахте думата, но отново ще започна. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че дойдохте на нашето заседание. Бих желала да ви а, пожелая много твърдост и много сила защото наистина е необходимо да бъдете опорит и силен, за да можете всичките тези проекти да доведете до успешен завършък. А, например, аз се радвам, че засегнахте темата за директивата за просрочните плащания и договорите стопански субект, стопански субект. И надявам се, че в крайна сметка държавите членки няма да се бавят е, е, твърде много с въвеждането в изпълнение на тази директива. Надявам се, че това няма да отнеме до две години. Това е много важно, особено сега в условията на економическата криза. Така че ви питам дали е, според вас директивата може да бъде въведена в изпълнение по-рано в държавите членки, по-рано от две годишен период. Още един въпрос. Искам да ви попитам дали бихте могъл с няколко думи да ни разкажете за регистрацията на автомобилите. Онези, които вече са регистрирани в друга държава членка, какво а, предвиждате в тази област? Това е нещо много важно за гражданите. за да могат да се възползват от възможностите за мобилност и да се движат в различни държави членки, не само в своята държава. Благодаря ви много и отново ви моля да ме извините, че в началото се обърках. Може би аз не бях много ясен. Професор Кория де Кампус има думата. <clears throat> Благодаря, господин председател. Благодаря и господин комисар. Благодаря за изчерпателната презентация. Като че ли има едно двусмислие обаче. Тук сте в Комисията по вътрешния пазар, подбрали сте редица въпроси, тези, които смятате, че ще представляват интерес за нас. Но също така чуваме и знаем колко по а, обхватна е а, вашата област на задължения и отговорности. А, повече отговаря и на комисията ИТРА и техните интереси. Но а, искаме да се разсее тази двойственост и за това ще кажа, че приветстваме различните предложения, вашият подход по отношение на стоките и услугите. Това е много важен. Вашият пример за интерес на Руската федерация в тази област беше много съществен довод и искам да ви кажа, че ние ще ви подкрепим в голяма степен за това, което казахте за финансирането на иновациите, рисковия капитал – е от съществено значение, но може би трябва да ни разкажете как точно ще се приложи тази идея. Тук сте обаче и като заместник-председател на комисията и ни разяснявате програмата на комисията за следващата година. И така, имам различни въпроси към вас за вътрешния пазар. Когато разгледах тази глава, бях малко разочарован, защото обхвата на предложенията, описващи работата в вътрешния пазар, макар да знам, че вие не сте комисар, който отговаря за вътрешния пазар, но наистина 12-те комисари, които са включени в тази област, би трябвало да знаят за нашите съображения – и не само за проистичащото от доклада Монти, не само защото доклада Монти не обхваща всички тези теми, но и от него се изличат само 6 предложения, мерки за вътрешния пазар. Това е много по-малко от нивото на приложение, което ние очакваме по отношение на вътрешния пазар. Така че сме малко разочаровани. Бихте ли споделили вашето мнение? Благодаря. Господин Декампус, господин Жован има думата. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Искам а, да ви разкажа една весела история, която с нощи а, чух. въпреки че е, в нея става дума за сериозни неща. Знам кой е най-големия производител на запалки в Европа. Запалките им а, е, се продават във всички европейски страни. Разбрах от тях, че 70% от а, е, а, уж техните запалки се а, внасят от Китай, защото са произведени там. Стандартите са разработени така, че 70% или ако трябва да бъде съвсем точен, 76% от запалките, които все пак носят марката, са произведени в, в Китай, са негодни, не е, са спазили изискванията на Европейския е, съюз Само една трета от запалките, които се купуват в Европейския съюз, са произведени на негова територия. Това има и економическо а, измерение. Така че ние стандарти можем да определяме, но дали тези стандарти се спазват? Което поражда въпроса как работят националните контролни органи. По информацията, с която разполагам, на пристанището в Роттердам националните контролни органи не извършват в пълен обем необходимите е, проверки и оттам несъответстващи на изискванията стоки влизат на територията на Европейския съюз. И в такъв случай имам съвсем простичък въпрос е, към вас, господин комисар. Много голямо значение имат стандартите. Те са част от е, вашите задължения. Но аз искам да ви попитам дали това е достатъчно и не трябва ли националните контролни органи също да изпълнят своята роля. Добре, беше ми интересно. Наистина е весело, когато говорим за а, голямото економическо значение на а, една а, стока, да дадем пример именно с запалките. Пак повтарям, на 18 или не съм съвсем сигурен с дата, ще бъде тук комисаря Дегухт, с него също можете да разговаряте по тези теми. Сега господин Майер. Съгласен съм с казаното от колегите до сега. Например, Господин комисар, по отношение на строителните материали и малките и средни предприятия, съгласен съм, че милиони малки стопански обекти съществуват, които създават, може би, най-много работна заетост, заемат се, занимават се с обучение и квалификация, така че наистина те биха могли да се възползват от рисковия капитал – Важно също е и е, маркировката, е, произведена в Европа. Ние постигнахме много по отношение на етикета CE. Е. Говорихме за изключване е, от, за малките предприятия, освобождаване от някои процедури, свързани с е, издаване на разрешителни. Все още нещата са в ход по отношение на преговорите в тази насока. Аз съм за свободата и намаляване на, демокрация, на бюрокрацията. Но, когато говорим за подкрепа в Германия, необходими са ограничения, за да избегнем експлоатацията на микропредприятията. Трябва да се подобри всичко в тази област с подобна цел. Предложихме изменение да се премахнат тези освобождавания. Разбира се, им подготов съм и за компромис, е, но, както и колегите задават въпроса, как ще стигнем до там? Казвате, че определението трябва да бъде е, усъвършенствано. А това ограничение в Германия – бе предложено на вниманието на комисията. Не става въпрос за наистина, дали говорим само за 10 души работници и обем оборот. Говорим за унези, които са самостоятелните обекти, а не тези, които са дъщерни предприятия от големите предприятия, така че в крайна сметка да могат обратно да излекат полза и с други думи да злоупотребят с този инструмент. Така че трябва да дискутираме този въпрос. След което можем да подготвим компромиса. Но до тогава страхувам се, че аз бих искал да а, отхвърля този аспект и се придържам към измененията. Благодаря ви, колеги, за вашите изказвания. Наистина, господин комисар, виждате, че ние наистина дълбоко се вълнуваме от всичко това, което вие предприемате в много области. Сега ще ви дам думата, за да отговорите на зададените въпроси. Е, разбира се, знае, че не е възможно да отговорите на всички, но ще ви бъда благодарен, ако можете максимално да дадете отговор. Благодаря ви много. Съвсем кратки ще бъдат моите отговори. Благодаря ви. Първият въпрос, който зададохте, беше по отношение на надзора на пазара. Доста бележки чухме по тази тема. Това е тема, която наистина вълнува членовете на вашата комисия. Също възникна въпроса и за протекционизма в този контекст и спазването на правилата. Не е нужно правилата да са винаги свързани с защита на националните интереси и протекционизъм, добрите правила са полезен инструмент за регулиране на пазара и защита на интереса на гражданите. Доколкото тези правила не целят създаването на бариери на вътрешния пазар, вместо да защитават потребителите често трябва да следим правилата да са в съответствие с европейското законодателство. Ето защо тези правила трябва да се изготвят с оглед на интереса на гражданите. Това е, което целим в нашия сектор. Бих казала на госпожа Гебхарт, да, ясно е, по-добрата регулация е важна, но трябва тя да бъде съчетана с а, един общ подход, а не да се определя като догма. Трябва да имаме ефективни правила, за да ги използват хората. Трябва също да знаем къде се прилагат в държавите членки, да го оценим този процес и да модифицираме правилата, ако е необходимо, за да има по-добра регулация. Това е поредицата от събития, бих казала аз за господин Кройцман, който говори за конкурентоспособността. както и колегата, който повдигна въпроса за по-добра регулация. Ние и публикувахме съобщение за индустриалната промишлената политика. Включихме доста въпроси в него. Първият е свързан с Европейската комисия. Всички предложения, които подаваме към съвета и към парламента, се оценяват преди да се излъчат от комисията, така че да е сигурно, че те не влияят на конкуренцията и конкурентоспособността в Европа. Тоест имат един ексанте, предварителен тест, проверка, но според мен трябва да има и експост, последващ тест и проверка, за да е сигурно, че тези правила, които се включват в съществуващ вече система от правила действително стимулират конкурентоспособността заедно в тази система. Така че имаме предварителна проверка, ексанте тест, но и последваща проверка. Освен това, имаме и други проверки за конкурентоспособност и във връзка с конкуренцията, а именно международните споразумение за търговия. Преди да подпишем такова споразумение, ние проверяваме дали то няма да наруши конкурентоспособността на нашата индустрия. А нещо повече, комисията на годишна база представя доклад към съвета, в който разглежда конкурентоспособността в Европейския съюз по различните сектори както и в различните държави членки. Така че сега, когато излизаме от кризата и реструктурираме дълговете си, е важно да имаме добра конкуренция, добра конкурентоспособност в Европейския съюз. Това наистина въжи и за вътрешния пазар. Тоест, надзор на пазара е много сложен и обхватен процес. Той включва и марката CE, аз самият не съм поправил предложението на господин Ферхойген за а, тази, този етикет, тази марка, но ще продължим работата по този въпрос. Госпожа Гебхард правилно посочи, че има много а, добри, много важни въпроси за това колко е ефективна тази марка. Не става въпрос за марка за качество, това е сертификат и трябва правилно да го комуникираме, макар че ние да искаме макар че ние искаме да сме по-амбициозни, както вече споменах. Един колега, който го няма в момента, повдигна действително въпроса за възможността марката е да е марка за качество. И аз бих се радвал да видя в бъдеще подобно развитие и това отговаря и наказаното от вас. Трябва ни марка CE, е, която работи на пазара, която се прилага правилно и тя да не бъде альтернатива на други марки за качество. И това е нещо, което могат държавите членки да използват според тяхната преценка. И а, смятам, че трябва да работим по този въпрос в бъдеще. Аз бих работил по този въпрос, за да не се използва този сертификат без съответните основания и да не идват стоки отвън, които пък са с тази марка. Напълно фалшифицирани, разбира се, защото не са произведени в Европейския съюз и изобщо не отговарят на условията, които е необходимо. Така че ясно разбрах вашето послание, че ни е нужна марка за качество, а не само сертификат. И ще Имаме това предвид и по отношение на а, разширяване правилата за надзор на пазара. Тук има и един въпрос, свързан с акцента. Наистина ще отчетем принципа на субсидиарност. Наистина нямаме а, друго намерение, освен да изготвим една реалистична програма, реалистичен план за действие, който да се прилага и да се извършва съответния надзор. Разбира се, има и моменти, в които виждаме, че не точно така се случва. Ще подчертаем важността на това така че държавите членки да ни предоставят достатъчно информация за това какъв контрол трябва да се прилага, къде трябва да се прилага, така че марката CE, където е приложима, където се прилага, да се прилага правилно. Особено, що се отнася до играчките, много често пратки в Европейския съюз, кои, за които пише, че са произведени в Европейския съюз, идват от някъде другаде. В Италия, например, има много части за играчки, които идват от Китай. Те бяха а, конфискувани от полицията, не отговаряха на европейските правила. Трябва да има повече такива проверки, мерки за контрол на пристанищата и на летищата, така че да сме много по-наясно с това, което навлиза на нашия пазар. Трябва да разширим тези проверки на всички точки, входни точки на Европейския съюз. Сега още малко по директивата за играчките. Има и регламент, който предстои да изменим. Разглеждаме законодателството на ниво държави членки. И бих повторил това, което чух, което казах и по-рано в парламента. Нашите работни групи вече се занимават с различните химични вещества и други ключови вещества, категоризират ги, класифицират ги. Всичко това ще бъде подробно класифицирано, анализирано така че да имаме точните списъци на продукти, вещества, които често се използват за играчките и на основата на това да изготвим нашите препоръки, какво трябва да се прави с всички тези вещества. Преминавам на френски. Имаме регламент 765 от 2008 година за безопасността на продуктите, който покрива всички опасни а, продукти. Има и ръководство за програмите за надзор на национално ниво, продуктите, които влизат в различните през различните точки на Европейския съюз Публикувани са и от държавите различните програми за надзор. Има съответните органи, които отговарят за тези проверки по границите. Разбира се, трябва да говорим, работим по, в по-близко сътрудничество с държави като Канада, Съединените щати и Япония. Вие говорихте за запалките. но има и други продукти, които навлизат на нашия пазар. Продължавам отново на италиански язик. Що се отнася до малките и средни предприятия и достъпа им до обществени поръчки. Според нас това е много важен момент, но почти навсякъде в цялата економика, както съм казал не веднъж, нямаше да има растеж и развитие, ако не бяха малките и средни предприятия. Те са изключително важни. Ето защо тя трябва да е приоритетна област. Трябва да спрем загубата на работни места, да се увеличи продуктивността и да популяризираме реструктурирането, така че конкурентоспособността да се повиши. Това много често, особено в, по в по-големите компании, води до загуба на работни места. Ето защо трябва да, ръж... да подпомагаме малките и средни предприятия, така че системата, която предоставяме, да им дава възможност да предоставят повече работни места. Защо? Защото те са двигател за економическия растеж. Те имат и социална роля, която не трябва да подценяваме. Не става въпрос за пазара сам по себе си. Той е инструмент за социална и економическа политика. И за да служим на интереса на нашите граждани, ние трябва да използваме този инструмент по най-ефективния възможен начин, а именно да приоритизираме важността на малките и средни предприятия. А сега по отношение на безопасността на храните, ние имаме една а, група на високо ниво, която разглежда този въпрос. Първото им заседание беше във вторник. В нея са включени най-различни сектори, представители на потребителите, на селските стопани, редица организации, които отговарят за хуманното отношение към животните, различните вериги на доставка, производители, селски стопани, както вече казах. Искаме да няма голяма пропаст между производителите и селските стопани. Ето защо събрахме тази група, за да очертаем какво може да се направи за повишаване на безопасността. Вероятно, твърде късно ви информирам за това, но има доклад за този сектор и за това ще се постарая да ви го предоставя. Важно е това, което правим, да отговаря на необходимостите на пазара, производителите, потребителите, както и да се консултираме с членовете на Европейския парламент. Господин Барние, който говори с тази група на високо равнище, каза, че има намерение много близко да им сътрудничи и по отношение на разписването на новото законодателство. През следващата година ще преоценим ситуацията. Времевата рамка е около две години. Предполагам, че ще имаме законодателни инициативи, за да отговорим на трудностите в верига, хранителната верига по отношение на производителите, селските стопани, за да можем да ги разрешим до края на 2011 би трябвало това да се случи. Трябва да осъществим оценката на въздействието. Все още сме в процес на извършване. Ето защо не мога конкретно да ви информирам за нея. Това е текуща работа. Ще предложим и законодателство в тази област. Говорих вече достатъчно за надзора на пазара, може би да отговоря на бележките на господин Декампус. До сега предложеното е просто една междинна стъпка, що се отнася до вътрешния пазар. Не смятам, че съвсем сме недогледали докладите от а, препоръките от доклада Монти. Наистина имаше по-амбициозно гледище в началото, но ние ще продължим да а, предлагаме законодателство. Това е една обща картина, общ план, който ще продължим да представяме тук в парламента, защото е изключително важно да чуем и вашите гледища. Разбира се, а, аз се занимавам и с вътрешния пазар, но пък и а, господин Барние а, много може да подпомогне този процес и вие можете да сте убедени, че и двамата сме изключително ангажирани с а, тези въпроси, с този процес, така че ще се виждаме с вас максимално често. Материалите за строителство, както казах в началото, съвсем ясно, Обеден съм, че можем да намерим компромис в това отношение, който подходящо ще адресира въпросите свързани с микроекономиката. Комисията очаква отговорите на парламента. Знам, че има известна степен на а, сложност тук, но аз самият бих работил с вас, така че да намерим точния компромис, който ще подобри нашето законодателство, особено по отношение на по-голямата подкрепа за сектора на малките и средни предприятия, МСП са двигателят на економиката и съответно изключително важни. Така че можете да разчитате на мен с удоволствие да се върна, за да говоря с вас за това, което смятаме да направим по този въпрос са отсрочените плащания. Много ги обсъждахме, защото те са важни за малките и средни предприятия. Много държави вече имат законодателство в тази област. Нормативни актове, които са представени на Европейската комисия, но необходимото в момента е политическо решение, а не техническо. по този въпрос ще сработи и извън двугодишния срок, който очертах. Има пропуски в много и страни. Те са те трябва да бъдат преодолени, но трябва и да приоритизираме. Това е реалността. Не можем само да се занимаваме с намаляване на дефицитите. Имаме си и съответната економическа политика, която трябва да бъде заздравена, за да можем да намерим точния път към преодоляване на проблемите, без да поставяме под въпрос конкурентоспособността на нашата економика. Ето за това съм тук, ето за това смятам, че вътрешния пазар е толкова важен инструмент за повишаване на конкурентност сигурността на Европа, на структурите ни, за да се възползват от това и нашите граждани. Uh, Нашата комисия също иска да ви благодари. Благодаря ви наистина от името на всички колеги, не само за обхватното ви представяне, но и отговора на а, толкова много въпроси и то толкова подробно. Наистина оценяваме високо взаимодействието, което имаме с вас и ще обсъдим законодателството в изследващите 6 месеца и наистина се радваме на вашият личен ангажимент. Мисля, че той е явен. Много ви благодаря, че останахте толкова дълго с нас днес. Благодаря и на всички колеги и особено на госпожа Гепхарт и господин Декампус, които специално дойдоха за да участват от името на своите групи по време на други а, събития, което, които те имаха. Дами и господа, с това приключваме нашето заседание за днес. Припомням ви, че ще се видим в понеделник в 7 часа по директивата за строителните материали. Там има и други въпроси, които ще разгледаме. Също така искам да кажа, че следващата ни а, среща тук в Брюксел ще бъде на 29 ноември, понеделник. Господин Декухт ще бъде с нас. Благодаря ви. Закривам заседанието.